Имаме едно съобщение. Получих позиция от съвета от първо четене по отношение на приемане на регламента за рибарството в Средиземно море. Заглавието на регламента е публикуване в протокола. Имаме три месеца за приемане на регламента. От утре 11 септември те 4 месечния срок за